което ще бъде утре. Имам едно съобщение. Искам да ви информирам, че в съответствие с правило 231 или не четвърта няма искания да се гласува а, изменението, обявено вчера в 5 часа. Из, изменението се счита за прието сега.